Както виждате, първа точка е приемане на дневния ред. Госпожа Хаке е помоля да напусне по-рано, тъй като трябва да отиде и на друго важно заседание. Аз нямам съобщение като председател за това да преминем направо към шеста точка на дневния ред – доклада на госпожа Схаке Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС. Госпожо Схаке, имате ли нещо да добавите преди да се вземе решение? Не, в такъв случай нека да гласуваме. Тези, които са за, първо по всички изменения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 25 поправя се председателя, 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против. Нека направим електронна проверка. Да. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 25 ма за, 32 ма против, отхвърля се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Тридесет и две, втора част за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. wer ist 33 за. Против. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 за, 23 против. Приема се. 34 на две части. По първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за. Втората част. Нали по втора част гласуваме? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Mit 32 zu 24 angenommen. 32 за, 24 против, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Абшемо изкишласно. Е Край на гласуването. 28 за, 31 против, отхвърля се компромис 5 за. Всъщност 39-то изменение първо за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. Änderungsantrag 3 dafür. 3 за, против, въздържали се, приема се. 51 пада, 54 за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до 57 за,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 Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 37 за, 25 против, приема се 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се. Нека проверим. Abstimmung ist geschlossen.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 против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, 87 електронна проверка. Моля, гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 31 за, 32 против. Отхвърля се. Господина Лафранка, Моята карта за гласуване всеки момент ще е в залата, но аз гласувах против. Моля ви да добавите гласа ми към тези против. Тогава имаме 31 за, 33 против. Аз не можах да гласувам както трябва, а това е ваш проблем, казва председателя. Не, не е мой проблема на машинката. Така или иначе пак имаме 32 на 33 и се отхвърля. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 95 за. Всъщност отпада 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 99 не, 100 не гласуваме, 102 за, против, въздържали се, се.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 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. 110 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 112 за. Против въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Това беше 113, 114 на две части. По първата част за, против, въздържали се, отхвърля се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. Инта 8 за, против, въздържали се, приема се. Инта 9 за, против, въздържали се, приема се. Инта 10 за, против, въздържали се, приема се. Инта 11 за, против, въздържали се, приема се. Инта 12 само втората част за, против, въздържали се, приема се. Инта 13 за, против, въздържали се, приема се. И накрая електронно гласуване по целия проекто доклад. Антрах. Край на гласуването. Господина Лафранка също е за. 57 гласа за, петима въздържали се, няма против, приема се. Колеги, herzlichen Glückwunsch. Sie können jetzt beschwingten Fuß. Поздравление. Сега можете спокойно да отидете с криле да се носите към следващото си заседание. Трета точка по дневния ред доклада на Ру Таварес. Някой желая ли думата? Не. Добре, тогава започваме с процедурата гласуване. Къде е той? А, да. Да, и Да, виждам ви. 36. За. Против.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 Електронна проверка. 45. Гласуваме 45. Да, изключен. Е Край на гласуването. 27 за, 36 против. Отхвърля се 46 за, против. Въздържали се, отхвърля се с мнозинство. 48 за. Не, 47. Не, поправя се отново оратора. 48. За, против, въздържали се, приема се. 9-2. За, против, въздържали се, приема се. 9-3. Моля, господин Тевариш. От дебата, който водихме вчера в Друа, имам положителна информация за решението от Деве. Яма противоречия по тези изменения, така че ако политическите групи не възразяват, да гласуваме амблок всички предложения на ДЕВЕ. Говорите за всички ДЕВЕ или само за тези? Можем ли всички изменения на 9 амблок да гласуваме? За 9. Доколкото разбирам, как ще гласуваме? Амблок ли? От 9.2 до 9.12. Възможно ли е амблок? Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. 4. 9-4. Имаше доста гласове против, но мисля, че в крайна сметка е мнозинство. Тези, които приемат, са мнозинство. Let's vote on for extra. Who is for de- Гласуваме 9-4. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се.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 в Комисията граждански свободи имаше против. Същото се отнася и за четвърто устно изменение. Господин Тавареш, да, гос... благодаря, господин председател. Да, имахме заседание с е, докладчика в Сянка, Гал и каза, че се гласува срещу изменението, но не и срещу самото внасяне на устното изменение. Така че като докладчик аз приех устните изменения и на НП, така че от техническа гледна точка мисля, че трябва да гласуваме тези изменения, в зависимост от нашата политическа линия. Само, че искам да подчертая, тези три изменения са за бежанци, и искам да подчертая, че тук не става за една дума за едно разширено понятие, определение за беженци. Тук става въпрос за лица със съответно е, и карта за самоличност на Върховния комисариат. Е, Салафранка. Господин Алафранка, благодаря. Уважаемите членове на комисията много добре знаят моите общи възражения срещу практиката на групи, които предлагат и внасят устни изменения. Според мен не трябва да бъдат включвани тези устни изменения. Това е позицията на моята група. Възразяваме срещу първо и второ, не и срещу трето устно изменение. Благодаря, господин председател. Да, разбира се, уважавам информацията, която получихме току-що от колегата, но това не е информацията, която получих днес преди обяд. Имаше компромис, аз като докладчик също приемам измененията на НП Бих искал да получа информация от секретарията дали политическата група се противопоставя от устното изменение на докладчика. Доколкото зная, в гласуването на комисията докладчика може да възрази, когато се внасят устни изменения от е, депутати и пленарно също така зала, когато има 40 депутати, които го подкрепят. Благодаря. Трябва да се обърнем към правилата, очевидно. Не знае с кого ще говорили, но ако има възражения от политическа група, въпросното изменение пада. Това е въпрос, е, който се обсъди с координатори на НП. И за мен този въпрос като председател е ясен може да се внесе в пленерна зала. Докладчика, е добре, нека да уточним дали наистина правилата гласат това. Okay, well, е, е, uh, Искам само да се запише в протокола, че това е всъщност обръщане на един компромис, който бе постигнат само преди няколко часа, без да бъде информиран докладчика. nicht Да, правилата се казва това, тъй като може да се запишат споразуменията в протокола, зависи от политическите групи, които в хода на преговорите могат да сменят своята позиция от минус на плюс, например. Може, разбира се, докладчика да реши дали това е добра или лоша идея, но така стоят нещата и това е въпрос, който исках да посоча сега. Ако има споразумение, че се допустими устните изменения, те тогава биват допуснати. Така че, всъщност, е, по този начин се регулират е, е, едни положения, при които не би могло всеки да внесе изменения, когато няма мнозинство. И сега 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 пада. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, господин Салафранка. А. machen, ist angenommen. Nein, dann. Да проверим. Електронна проверка. 58. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Тридесет и един на тридесет и два. Отхвърля се.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 Аз наистина е, трябва да разбирам, да подразбирам как гласувате, когато не си вдигате ръката. И така, край на гласуването. Приема се с 33 за, 21 против. Мисля, че трябва да имаме правило, което да гласи, когато три пъти някой пожелает проверка и е, се окаже, че греши, да почерпи всички с питие. Ich rufe ja nicht schick. Не, аз не искам Aha, за председателя и секретарията, разбира се. 61. За. Против. Въздържали се. Приема се. 98. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 95. Не. 5 muss das sein. Wer ist für 5 Би трябвало да е 9 5 Моля за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се. Проверка. Мисля, че се отхвърля. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 27 за, 36 против, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се. Мисля, че по същия начин стоят нещата. 73 за, против,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 Die Abstimmung ist geschlossen. Край гласуването. 33 за, 29 против. Приема се 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за ключово изменение. За малко да го пропусна. Против, въздържали се, приема се. 85. За. Против. Въздържали се, приема се. 86. За. Против, въздържали се, приема се. 87. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 88. За. Против въздържали се, Отхвърля се. 9. 9-9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Осемдесет и девет за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение в две за, Втори ми се, че сте против едно. Господин председател, както казах по-рано, ние отхвърляме второ, но не и трето устно изменение. Благодаря. 91. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, отхвърли се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 106 и другите за, против, въздържали се, приема се.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 Така стигаме до 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, 130. 130. Ще проверим 130. 131 бе прието. 130. Okay. 130. Okay. 130. Електронно гласуване. 130. Der Antrag ist geschlossen. Nicht der, äh, der Abstimmung. Край на гласуването. 32 за, 26 против. 131 за, против. Въздържали се? Не е ясно. Нека да повторим гласуването. Не е електронно. Моля, гласувайте с ръка. За, против, въздържали се, приема се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 17. За, против, въздържали се, приема се. 18. Компромис. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 34. За, против, въздържали се, приема се. 35. За, против, въздържали се, приема се. 1. Испански вариант. 2 и 3. За, против, въздържали се, приема се. 4 и 7. За, против, въздържали се, приема се. 5. За, против, въздържали се, приема се. 6. За, против,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 Приема се. 59 за, няма против. Поздравления. Господин Товариш. Uh, uh, Ще бъда кратък. Случи се това происшествие с устното изменение, ще прочета само част от изменение 2, което подчертава необходимостта отново споразумение на Европейския съюз по повторно допускане по отношение на изискванията, така нататък и така нататък. Колегите, които бяха изненадани от гласуването против устното споразумение, искам да подчертая, че е, важно е да следваме целите, които сме се поставили. И това исках да ви напомня. Gracias, señor presidente. Eh, como he dicho en otras ocasiones... Благодаря. Както съм казвал и друг път. Не мисля, че е подходящо да по принцип да сме против устните изменения в нашата комисия. Моята група като цяло е отворена към възможните компромиси и дискутирахме този въпрос и на бюро. Но не искам да кажа, че моята група отговаря за възраженията към устните изменения. И ако всички останали групи е, спазват споразумението, ние ще с радост ще се присъединим. Aber Herr Tavares, wer ein solches Ergebnis mit null Gegenstimmen kriegt, Господин Тевареш, когато имате подобни резултати с 0 глас против, мисля, че е подходящо да бъдете благодарен на комисията. Аз лично никога не съм подготвил текст, при който да нямам нито един глас против при гласуване. И сега продължаваме с следващия доклад за човешките права на господин Донскис. Дълъг е доклада. Моля за търпение. Слос. 60 дафюр. Dagegen. 60 за против отхвърля се. 61 за против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 68. Две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се. Не е ясно. Моля електронно да проверим резултата. 69-то. Прекратете гласуването. 41 на 17 приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ номер 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, не, не е ясно. Като че ли се отхвърля, но моля участвайте в гласуването по ясен начин. 74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 въздържали се, приема се. 110, 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114, 15, 16. Идентични изменения за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 120 за, против, въздържали се, приема се. 124 сега. Тези, които са за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се 129 за, против, въздържали се, отхвърля се 130 за, против, въздържали се, приема се 131 за, против, въздържали се, отхвърля се 132 за, против, въздържали се, отхвърля се 133 за, против, въздържали се, Приема се 134 за, против, въздържали се, отхвърля се 135 за, против, въздържали се, приема се 136 за, против, въздържали се, приема се, извинете, отхвърля се 137 за, против, въздържали се, ще го проверим. Прекратете гласуването. Да, приема се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 За. Против. Въздържали се. Приема се. 153 в две части. Разделно гласуване по първата. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се, 155 за, против, въздържали се, отхвърля се,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 Отхвърля се 162 за, против, въздържали се, също се отхвърля 163 за, против, въздържали се, отхвърля се, 164 за, против, въздържали се, приема се. Вървим по много рискована пътека. Либералите гласуваха ли вече? Прекратете гласуването. Двадесет до 31, т.е. 21 на 31, отхвърля се. Ще ви хвана, казва председателя. 165. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим. Добре. Да, приема се. Какво следва от тук?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 По компромис 7, моля гласувайте. Значи компромис 7. Прекратете гласуването. Тридесет на 24, приема се. 176 за, против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 Либералите гласуват против ли? Да, малко ще забавим. Прекратете гласуването. Отхвърля се. А сега 181. За. Против. Въздържали се. Приема се. 182. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8. За против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се. Отново 188 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 9 за, против, въздържали се, приема се.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 198 за, против, въздържали се, приема се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, приема се.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 Прекратете гласуването. 30 на 26 приема се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против. Ана, да или не? За. Председателят, ами покажете, че сте за или против, а не по един и същ начин и за за и против да реагирате. Трудно ми е да отгадна. 216 се приема, 97 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 9 за, против, въздържали се, приема се, 221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 Да, тези, които са за, против, въздържали се, приема се без устното изменение. 235. За, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 3 за против въздържали се приема се, 9-6 за против въздържали се приема се, на Егле 236 за против въздържали се а, отново. 236 за. Против. Въздържали се. Приема се. 237 за. Против. Приема се. 239 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се. Социалистите за или против? Вие сте за. Добре, 243 се приема. 244 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 наклона на 254 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 сега.

Yeah, instead of Swedish company, say the EU-based company. Ah. Okay. Er möchte konkreter werden. Okay. Wer ist für Kompromiss 12? Добре, Kompromiss 12 za. Против. Въздържали се, приема се. Сега преминаваме към компромис 13 за. Против. Въздържали се? Компромис 13. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Geschlossen. Прекратете гласуването. Нещо не работи както трябва. Добре, минаваме на 256. 200... поправя се председателя 253-то, за, против, въздържали се, отхвърля се, 256-то за, против, въздържали се, Отхвърля се. 257 за. Против. Въздържали се. Приема се. 258 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 259 за. Против. Въздържали се. Приема се. 260 за. Против. Въздържали се. Приема се. 261 за. Против. Въздържали се. Приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. 270 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, приема се. 272 за, за против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 за. 276. за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 279 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 2.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 292 за, против, въздържали се. Не е ясно. Отхвърля се. 293 за, против, въздържали се. Зда, зали сте? Добре, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 296 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, приема се. ...297 за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 301 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, приема се. А, отхвърля се, извинете. 303 приема се. 304 за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се, приема се. 305 за, против, въздържали се, приема се. 306 за Има едно устно изменение. За бежанците. Ние предлагаме вместо да се напише, да се на... To replace it in the following way. But we have written it here. Calls on the Commission да се направят необходимите промени и да се напише съвета и комисията да проучат понятието и концепцията а, бежанци поради промени в климата. Така, значи гласуваме това без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 307 за, против, въздържали се, приема се. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 13 за, против, въздържали се, приема се. 312 за, против, въздържали се, приема се. Социалистите за 312 ли гласуват? Добре, да проверим гласуването на 312. Отхвърля се. 24 за, 26 против. Триста се отхвърля, 314 за, против, въздържали се, отхвърля се, 315 за, против, въздържали се, отхвърля се, 316 за, против, въздържали се, приема се, 317 за, против, въздържали се, приема се, 318 за, против, въздържали се, приема се, 319 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 320 за, 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, приема се. Триста за, против, въздържали се, отхвърля се. 328. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 329 за, въздържали се, приема се. 330 за, против, въздържали се, приема се. 331 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 334 за, против, въздържали се, приема се. 335 за, против, въздържали се, приема се. Нека да гласуваме амблок всички предложения от комис... подкомисията за правата на жените. За. Кои са за? ФЕМ-2. За, против, въздържали се, приема се. Не, отхвърля се, поправя се председателя. Социалистите гласуваха за. Да проверим. Nein, да, hat früher mit Ja gezeigt. Jetzt zeigt er mit Nein. Zumachen. Abgelehnt. Прекратете гласуването. Отхвърля се. ФЕМ 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ФЕМ 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ФЕМ 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ФЕМ 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ФЕМ 10 за против, въздържали се, отхвърля се. Фем 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 336 за, против, въздържали се, приема се. 338 за, против, въздържали се, приема се. 338, всъщност председателя се повтаря. Да, да, сега 337. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ich weiß, dass es per Definition nicht möglich ist, dass ein Peterle-Antrag abgelehnt ist, aber in diesem Falle war es so. 339. Мисля, че не беше такъв случай, но нищо, казва председател. 339 за, против, въздържали се. Приема се. 340 dafür, dagegen, 340 за, против, въздържали се, приема се. 341 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. 345 за, против, въздържали се, приема се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. за против въздържали се отхвърля се, 348 за против въздържали се отхвърля се, а, устно изменение 4 за против въздържали се приема се, 300 не, извинете, компромис 18 за против въздържали се приема се. 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. За, против, въздържали се, приема се. Das kommen wir jetzt in 360. Äh, 353. Приема се 353 за, против, въздържали се, приема се. 354 за, против, въздържали се, приема се. Първата част, втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 365 за, против, въздържали се, отхвърля се. 366. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 368 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19. Не, поправя се председателя 370 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 375 за, против, въздържали се, приема се. 376 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 378 за, против, въздържали се, приема се. 379 за, против, въздържали се, отхвърля се 380 за, против, въздържали се, отхвърля се 300... Не, приема се, поправя се председателя. 382 за, против, въздържали се, отхвърля се 381 за, против, въздържали се, приема се 383 за, против, въздържали се 385 за, против, въздържали се, отхвърля се 387 за, против, въздържали се, отхвърля се. 388 за, против, въздържали се, приема се. 389 за, против, въздържали се, отхвърля се. 390 за, против, въздържали се, приема се. 391 за, против, въздържали се, приема се. 392 за, против, въздържали се, приема се 393 за, против, въздържали се, отхвърля се 394 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се 395 за, против, въздържали се, отхвърля се. 396 за, против, въздържали се, отхвърля се 397, отпада 398 за, против, въздържали се, отхвърля се 401 за, против, въздържали се, приема се. 402 за, против, въздържали се, приема се 403 за, против, въздържали се, приема се и 4 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис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 Фем 22. За. Против. Отхвърля се 4 за. Против. По 4 гласуваме. Приема се. 5 за. Против. Приема се 6 за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 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронно гласуваме целият текст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 Следващото становище е изменение 1 за против въздържали се приема се. 2 се приема. 3 на лозинг за против въздържали се отхвърля се. 4 за, против въздържали се, приема се. Електронно гласуваме цялото проекто становище с измененията за, против. Виждам, че имаме отново много убедително гласуване. Приема се с 50 гласа за, 1 против. Честито на докладчика. Преминаваме към доклада на господин Сручик Волски, компромис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 Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по цялото проекто становище. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 41 zu 2 zu 6. 41 за, 2 против, няма въздържали се. Честито на докладчика. Много хубаво, че докладите днес са подкрепени с такова убедително мнозинство. А сега трябва да преминем към девета точка, защото госпожа Георгиева, която е комисар, вече е сред нас. Тук имаме съвместно заседание с Комисията по развитие. Oh,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 отговаря за хуманитарната помощ, международното сътрудничество и реакцията при кризи. Днес ще ни занимава кризата в Сирия. За всички нас е ясно, че проблемът в Сирия не е само гражданската война, макар че тя съвсем не е без значение – В Сирия има и огромен хуманитарен проблем, но хуманитарната помощ трудно стига до хората, които се нуждаят от нея заради е, ситуацията със сигурността. Имаме лагерите в Турция, в Йордания, също някои условия, осигурени в Ливан – Ирак по някакъв начин не е безучастен, но много ми е приятно, че госпожа комисарят е сред нас и че тя е готова да направи изявление. Всички сме съгласни, че нашето задължение е да окажем подкрепа. Много ми е приятно, госпожо комисар, че вие сте сред нас и ще споделите своите мисли. Заседанието ни е съвместно, заедно с Комисията по развитие. Госпожо Жули, ако искате да кажете няколко думи, имате възможност. Ако не като председател, веднага ще продължа нататък. Donc, un grand merci à notre... Първо искам да благодаря наистина на госпожа комисаря за това, че се съгласи да дойде и говори пред нас за ужасяващата криза по настоящем в Сирия. Имаме вече над 30 000 загинали и над 175 000 напуснали Сирия. Днес те са в лагерите на Сирия, Ливан, Йордания и Ирак. За нас е много важно да чуем какво е направил Европейският съюз, за да гарантира сигурността на бежанците. Знаем, че страни като Ливан и Йордания също са изправени пред опасността от дестабилизация. Госпожо комисар, нека ви дадем думата. Мерси, мадам президент. Мерси, Благодаря ви, госпожо председател, господин председател. Много благодаря за възможността да уведомя двете комисии днес за хуманитарното положение в Сирия, нашите усилия и това как виждаме бъдещето. 21 месеца продължава този конфликт. Няма политическо решение на хоризонта, не се задава края на военните действия, а идва зимата. И хуманитарната криза става все по-дълбока. Тя наистина е ужасяваща, както каза госпожа Жолина, 30 000 са загиналите. Смята се, че над 2 милиона и половина при една консервативна оценка се нуждаят от хуманитарна помощ. половина милиона са вътрешно разселени. Ние говорим за тези, които са извън границите, но Сирия, но вътрешното разселване означава, че публичните сгради, които иначе щяха да се използват от училищата, сега са домовете за временно настаняване на хората, загубили собствените си домове. Има 500 хиляди палестински бежанци в Сирия и за жалост, както виждаме, през последните няколко дни те също са въвлечени в конфликта. Има и около 100 000 бежанци от Ирак. Тяхното положение в Сирия е особено проблематично, защото те няма на кого да се опрат за помощ. Регистрираните бежанци в съседните страни Турция, Ливан, Йордания и Ирак вече надхвърлиха 382 000 души. Бих казала, че има поне толкова, които не са регистрирани и които са отишли при своите близки и приятели. Виждаме, че насилието ескалира бързо от лятото насам. сам Международния комитет на Червения кръст определи ситуацията като гражданска война. И това, което е особено страшно, е, че от август насам правителството използва военна офанзива с тежка артилерия и самолетна техника срещу гражданското население правителството не излага войските си на преки бойни действия, за да запази силите им. Но в градските зони техниката, която се използва, води до огромно количество жертви и необходимост от техническа помощ. Аз посетих един от бежанските лагери в Турция, Килискамп, през месец и юни тогава в Турция имаше 20 000. През юли бяха 30 000. Днес в Турция те са над 110 000. Това, което очакваме за жалост е още до края на годината броят на бежанците да надхвърли 700 000. И това се случва в един много чувствителен регион. Следователно и опасността гражданската война да прелее в съседните на Сирия държави. Но какво прави Европейският съюз, за да облегчи страданията на хората в тези ужасяващи дни? Ние се опитваме да организираме хуманитарна помощ, да координираме действията, да оказваме помощ и чрез консултации на жертвите в конфликта. Освен това има финансиране. Европейският съюз и държавите членки са най-големия хуманитарен донор. До сега сме осигурили 250 милиона евро. От тях комисията е предоставя 190 милиона. 19 милиона са от хуманитарния бюджет на моята служба – а останалото идва от инструмента за стабилност, както и инструмента за съседство, като двата инструмента се координират. Това е 47% от хуманитарната помощ, регистрирана от ООН. Освен това сме активирали центрове за мониторинг – механизми за гражданска защита. За първи път го направихме през април и втория път през септември за Йордания. Що се отнася до координацията, то първо ние се координираме у дома с службата за външно действие, за да видим какво може да се направи чрез Европейския инструмент за съседство – какво могат да направят и държавите членки. Освен това, сме много активни. Искаме да дадем съгласуван отговор на една много трудна международна криза. Работим с страните от Арабската лига, Създадохме Сирийския форум, който заседава в Женева. В него участват и Русия, и Китай, и самите сирийци. Обсъждат се единствено неотложни хуманитарни въпроси, така че да намалее човешкото страдание. Форумът заседава вече пет пъти. Следващото заседание е на 9 ноември – Организираме координационни заседания с партньорите ежеседмично. Условията непрекъснато се променят и ние трябва колективно да направим най-доброто, на което сме способни. Същевременно ще кажа, че Нашата роля е много важна, защото ние подчертаваме, че при липсата на политическо решение хуманитарната помощ е единственото, което можем да направим от морална гледна точка, за да помогнем на населението. За това ние се борим за достъпа на хуманитарните работници и зачитането на международните норми. Борим се за осигуряването на достъп на лекарите. За сега битката е трудна, но се опитваме в световен мащаб да отправим призив, да кажем, че дори и когато се води война, има норми, които не се прекрачват. Опитваме се да създадем един пример за неутралност, независимост при предоставянето на помощта. И сигурно въпросът, който наистина ви вълнува е какво постигаме с координацията, с призивите за достъп до помощ, с финансовите инструменти. Днес ние предоставяме храна лекарства над около 1,5 милиона души в Сирия. Освен това, вече доставяме зимните палатки, отделата различни запаси на населението в Сирия. Печки за зимата, например. Аз съм подготвила и документ около половината от нашата помощ стига до териториите, които се контролират от правителството, а другата половина в те наречените успорени зони или зоните, контролирани от съпротивата. Много е важно да се отбележи, че нашата роля на координатори е, осигури по-съществена роля и на ООН и на международните неправителствени организации, защото в първите месеци на конфликта само Международния комитет на Червения кръст и Червения полумесец можеха да доставят хуманитарна помощ, докато днес всички основни агенции на ОНЕ могат да работят в Сирия. Има и 8 международни НПО, Седем от тях европейски, които могат да работят в Сирия. Над 40 000 хуманитарни работника. От тях имаме доста голяма част международни работници и местни работници лица, които се наемат за да помагат за проектите, както и за наблюдението на проектите, финансирани от европейските данакоплаци. Ние сме изготвили карта, от която ясно се вижда къде какво правим и с кого работим. Успяхме също така да убедим сирийското правителство, да позволи на 90 местни организации да бъдат партньори в предоставянето на хуманитарна помощ. И това е нещо много важно, защото за САРС се мислят като свързани с правителството, така че те не могат да бъдат много ефективни. Но виждаме, че сирийците и особено младите сирийци с удоволствие участват в доброволчески дейности, така че такива организации на местно ниво са най-добрия механизъм да стигнем до населението. 60% стига до Сирия, 40% се насочва към съседните страни, най-вече Йордания и Ливан – ние сме твърдо убедени, че тези страни трябва да им се помогне, за да понесат тежестта заради конфликта. Ние помагаме и на Турция. Трудно е обаче да се разработи същата система, тъй като турските хуманитарни механизми са малко по-различни. На нас не ни се позволява даването на пари на правителството. Но трябва да кажа, че Турция е, помага наистина на тези бежанци. От друга страна, Турция има по-добър ресурс от е, страни като Ливан или Йордания и смятам, че именно за това правилно сме определили приоритетите си. Какво предстои? Какъвто и да е сценарият, ние знаем, че хуманитарните нужди няма да отслабнат и то доста дълго време за напред. Независимо от това дали ще продължат същите бойни действия или конфликтът ще се разрасне и ще обхване целият регион, нещо, което не е невъзможно, за съжаление – дори и конфликтът да бъде прекратен, да се намери политическото решение и да спрат военните действия, въздействието вече е достатъчно драматично. Така че, каквото и да се случи, ние ще трябва да помагаме. И ще трябва да решим за какво да се подготвим като риск. Плановете ни за финансиране за 2013 година най-общо се водят от направеното през 2012 година. Но имаме три основни тревоги, що се отнася до идващите месеци. На първо място сериозния проблем с достъпа до затрудненото население – бойните действия бързо се местят от едно място на друго и понякога се оказваме парализирани и ние няма как да предоставим помощта. Именно за това е много важно да оказваме натиски върху двете страни в конфликта. Те трябва да зачетат и правата на ангажираните във войната. На второ място, нивата на финансиране. До този момент сумата, за която призова ОНЕ, е покрита само наполовина. Трябва да работим и с страни като Русия, Китай, да ги призовем да направят повече, що се отнася до хуманитарната помощ. На трето място, според нас, единствения начин да се сложи край на страданието е да се намери политическо решение. Нямаме ли политическото решение, ние ще се опитваме да помагаме, но е необходимо да се намери една обща платформа за Сирия. Накрая, нека кажа как можем да разширим достъпа до хуманитарна помощ. Вече са направени три предложения. Едното е за хуманитарни коридори, второто за буферни зони, третото за увеличен достъп при трансгранични механизми. Първо по коридорите – Вижте картата, вижте къде са бойните действия и ми кажете къде да разположим тези коридори. Кой ще бъде защитен след като нямаме резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ? Кой ще пази тези коридори и как можем да знаем, че коридорите се използват единствено за хуманитарна помощ, а не за контрабанда на оръжие? Същото се отнася до буферните зони. Кой ще пази буферните зони? Как да сме сигурни, че се използват само за декларираните цели? И нещо още по-важно. Как да сме сигурни, че при буферните зони няма да се стигне до разделяне на страната, нещо, което при Сирия е много вероятно. При трансграничните пътища – Нека кажа, че до сега ние не сме подкрепили трансграничните операции, защото колкото и да е труден този достъп, все пак до някъде го имаме в Сирия. Подкрепим ли трансграничните операции, тогава застрашаваме живота на хуманитарните работници. 13 от тях вече загинаха. Не знам това доколко ще помогне и, и на получаващите помощ. От гледна точка на сирийското правителство, трансграничните операции са незаконни. Това не са позволени доставки. Според нашата информация, трансграничната помощ не е особено ефективна, така или иначе – около 50 до 75% от тази помощ понякога се стопява, защото не се знае къде отива. Въпреки всичко, което казах до тук обаче, ние сме готови да разгледаме различните възможности и идеи, стига да може да се направи нещо наистина рационално и рационално отрицателните последици да са сведени до минимум. Нека кажа, че вече три години съм комисар, видяла съм доста трудни операции на много места, но това е най-трудната до сега. Не само защото хората страдат, има наистина хуманитарни кризи с повече жертви. Трудното е, че тук не виждам перспектива, не виждам какво се задава в края на тунела. В заключение ще отбележа, че всеки път, когато светът си затваря очите пред провалилите се държавни управления, последиците са драматични. Точно това се случва в Сирия. Благодаря ви. Thank you so much for giving us this dramatic... Много ви благодаря. Благодаря за споделеното драматично, глед, драматична гледна точка относно това какво се случва с населението в тази държава. Това е нещо много страшно. Наистина, след Испанската война това е нещо изключително тежко, което всеки ден се случва. Сега имате думата. Е, благодаря. Госпожо комисар Георгиева, няколко въпроса имам. Но позволете най-напред да изразя своето възхищение а, пред а, сериозния ви подход към тази задача. Задачата ви е да помогнете на хората в Сирия, които страдат, а също така и на тези в съседните държави на Сирия. Първо, за съжаление знаем, че Китай и Русия спират приемането на резолюция в ОНЕ. И сега, по отношение на тяхното поведение за хуманитарната помощ, която те предоставят, бихте ли ни казали нещо повече по този въпрос, защото така ще можем да разберем какви са емоциите, мотивите на тези държави надявам се. На второ място, европейските държави искат да направят всичко по силите ни, страни като Йордания, Ливан, да може да подпомогнем тези страни, които са приятелски настроени към Европейския съюз. Бихте ли ни казали как точно стоят нещата с потоците на беженци? По същия начин стои въпроса в известен смисъл и в Турция, така че бихте ли казали как стоят нещата там? Получава ли се подкрепа? Идва ли подкрепа отвън? И ние би трябвало да предоставим подкрепа за Турция, каквато и тя а, би пожела в тази насока. Така поне си мисля, но отново благодаря ви и високо цене работата ви. Благодаря, госпожа Декайси. Oui, merci. Merci, madame la présidente. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо Георгиева. Трябва да се присъединя към това, което каза господин Петеринг. Вие наистина вършите една изключително впечатляваща работа на място, но бих се спряла на два въпроса. Първо, формата на помощ от страна на Европейския съюз, работата на различните правителства в държавите, които приемат сирийците. Например, в Турция има лагери. Може би наистина е по-лесно да се организират такива бежански лагери, защото в тези лагери хората са концентрирани на едно място. В Ливан обаче ситуацията е много по-сложна. Ако правителството иска да отдели вътрешната си политика от случващото се в Сирия, то от друга страна знаем, че то се съгласи преди няколко седмици да помага на бежанците от севера, които нямат близки. Не знам дали има някаква промяна и дали преговорите, които води правителството няма да доведа до изостряне на ситуацията. Ето, днес разговаряме с комисаря за хуманитарната помощ, но възможно ли е по този начин да се окаже помощ на всички бежанци, а не само на покритите от благотворителни организации. В Йордания също имаме разлики и те трябва да се имат предвид. Вторият въпрос, на който искам да се спра, госпожа Аштън често говори пред нас. Всички ние сме разгневени заради трагичните събития в Сирия. Но е много важно хуманитарната помощ да се запази независима от политическите сили в този конфликт. Защото прекрачили се границата, ние няма да имаме никаква възможност за действие. И това трябва да ви води, особено когато е, обмисляте трансграничните операции. Необходимо е да бъдем особено предпазливи. Да, решението е политическо, но тук трябва да работим и с партньори като Русия и Китай, които прибягват към други форми на натиск, за да се намери решение на драмата. Имате ли достатъчно пари обаче и откъде ще ги намерите? Още трима искат думата. Имайте предвид, че нямаме много време, за това ще ви помоля доброволно да се ограничите до година, минута и половина, госпожа Гомес. Госпожо комисар, благодаря за вашето изказване и за изключителната дейност, която вие и вашата служба извършвате в региона по отношение на конфликта. Бих искала да ви попитам Една от границите е с Ирак. Разбирам, че има по-малко все още дейност по тази граница, но има бежанци и иракчани в Сирия. Разбирам, че много отново са се върнали в Иракта. Въпросът ми е, Какви са взаимоотношенията с Ирак? Как точно а, действа Ирак? Подпомага ли те хуманитарните процеси в Сирия? Другият ми въпрос. Искам да повторя и въпроса на господин Пьотеринг. Русия и Китай би трябвало да допринасят повече за хуманитарната помощ. Имаме ли данни колко, какво количество дават те. Въпросът, разбира се, политически. Не бива да се блокира съвета за сигурност, за да може да действа. Това е ясно. Казахте, че се нуждаем от политическо решение. Днес в е, вестниците прочетох, че американците проучват възможност за нова резолюция на съвета на сигурност и нова платформа за силите на бунтовниците – нещо, което повече да бъде съсредоточено вътре в страната, не толкова извън нея. Как точно описвате вашата служба и как описвате връзките с е, службата за външна дейност, където всъщност се решават политическите въпроси. Благодаря. Господин Алеки, имате думата. Благодаря, госпожо комисар. И аз също оценявам високо това, което правите. Благодаря и за частната картина, която очертахте. Но въпросът ми е, е. Вие много добре разбирате каква е сърцевината на картината и проблема там. Въпросът е свързан с една гражданска война, където част от международната общност е, дава е, е, сили и оръжие на тази страна, а други на бунтовниците. И става въпрос за един наистина брутален режим, който оказва насилие. Но трябва също така да осъзнаваме, че част от бунтовниците също са добре въоръжени, и също са толкова брутални, колкото и правителствените части. По отношение на Китай и Русия, те подкрепят едната страна, а госпожа Клинтън тези дни също е в региона, като се опитва да организира бунтовниците по един по-добър начин. И се казва, че ако не може да се постигне нищо по този начин, ще се е, гарантират по-силни, по-мощни оръжия, които да се предоставят на световниците. А сега, разбрахме, че Червения кръст и други организации играят много важна роля, но от политическа гледна точка. Защо не подкрепяме единственото възможно политическо решение достатъчно добре? А, защо не подкрепяме плана Анан или Брахими, плана на Брахими, с конкретните стъпки, които се предлагат, разбира се, също и в областта на хуманитарната ситуация и достъпа до хуманитарна помощ в региона. Благодаря. Госпожа Брантнер. Госпожо комисар, благодаря за вашето изказване и за дейността, която изпълнявате. Мисля, че е добре е това, което казахте по отношение на местните организации, защото наистина другите не винаги се възприемат като неутрални участници. Имам два въпроса. По отношение на Кюрската партия. Разбираме, че положението там е изключително тежко и много хора просто бягат към тази част на, те, на страната, а подкрепата отвън е много слаба. И сега, когато идва вече зимата, очакваме, че ще настъпи истинска трагедия в тези територии. По-нататък, по отношение на казаното за ООН, споменахте държави като Русия и така нататък. Но, какво правят всички държави членки? Например, Унгария, не само големите държави членки. Ще ми бъде интересно да разбера какво се случва. Благодаря. Благодаря и последният ни оратор, госпожа Монисте, тъй като сте последна само една минута. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Въпросът ми не е сложен. Съединените щати напоследък се опитват да подкрепят а, фрагментираната опозиция и да стартират една а, нова инициатива, а именно а, също така да се обедини всички помощи, които са насочени към сирийската опозиция. А, Европейски съюз участвали? Вие били ли сте във връзка с госпожа Клинтон, която съвсем наскоро направи изявление по този въпрос? Благодаря. Сега ще дам думата на вас, госпожо комисар, за отговор. Thank you very much. Благодаря. Позволете да отговоря на въпросите така, както ги получих. Първо на господин Пьотеринг. Приноса на Китай и Русия. Съобразно економическата им сила и политическа позиция, мога да кажа, че помощта е малка. 25 е, септември са ми данните, не от днешни дни. 2 милиона долара от Китай са дадени 9,5 милиона долара от Русия. Освен това, Китай, на... Китай изпратиха и помощ в натура. Това прилича на нашия механизъм за гражданска защита. Този вид помощ, но мисля, че може да се направи много повече от тези страни какво е поведението им по отношение на хуманитарните преговори. Първо, когато се свързахме с Сирийския хуманитарен форум, съществуваше една тенденция да се политизира дискусията, да се говори за това, чия е вината. Но скоро след това успяхме съвместно да насочим вниманието си изключително и само върху страданието на хората и потребността от хуманитарна помощ. И това ни помогна. Трябва да кажа, че Русия използва своето влияние, за да иска по-голям достъп за хуманитарните организации, особено за ООН и агенциите на ООН. Но, имайки предвид бъдещето развитие на нещата, мисля, че те имат задължение много повече да се обвържат с въпроса за безнаказаността и а, казаното по отношение на господина Лачис. Е, наистина лоши неща се случват и от двете страни, от всички страни. Е, някои от бунтовниците са всъщност е, е, издънки на Ал-Кайда и там се извършват страхотни жестокости. Въпросът е къде е мащаба. Правителството е по-добре въоръжено и те също предприемат изумително ужасяващи действия. Но това не значи, че и другата страна не използва насилие. Всички международни участници трябва да се обединят по един въпрос, което е именно спазване международното хуманитарно право. Тревожно е. Това не е проблем само за Сирия. Ние непрекъснато на висок глас казваме това. Това е проблем за целия свят – Искаме ли да се върнем обратно назад към дните преди създаването на Червения кръст и подписването на Женевската конвенция? Това е опасността, която ни грози, а именно ние бихме искали да кажем на всички, не сте съгласни добре с политическото решение, но моля ви, съгласете се с едно нещо, а именно спазването на Женевската конвенция. И в рамките на нашите параметри ние знаем с кого да разговаряме и как, и ние го правим. Но това все още не се случва от всички, които могат да направят това. Що се отнася до съседите, Йордания, Ливан, въздействието потенциално може да бъде ужасяващо за региона. И позволете да ви кажа и още нещо което също е показателно, много важен сигнал. Когато в Ливан е, имаше бомбардировки следващите дни ние видяхме ответна реакция. Сирийците е хукнали обратно да се връщат в Сирия от Ливан. Може би тук в Ливан нещата могат и да се влушат още повече, са си казали хората. 30 хиляди души, които преминават граж... Е, границите от Ливан към Сирия. Това беше факт. Ние подкрепяме Ливан и Йордания с хуманитарна помощ, но също така и с други инструменти, с които разполагаме, както в комисията, така и в ООН. За Йордания увеличихме открепата за бюджета, защото въздействието върху тези страни е много голямо. Тук не е въпроса само за разрастване на конфликта, но има изключително големи щети, защото може да си представите как, как накърнява економиката. Войната в съседната страна унищожава туризма, а за Ливан това е много важен а, е, приход. Турция също изключително страда от а, е, е, този конфликт. Разчита се много на религиозен туризъм, заради свещените места – които се посещават и те също са в много тежко положение. Ние би трябвало да подкрепим всички. Как е, действаме, ние приоритизираме и насочваме вниманието си към Ливан и Йордания като най-уязвимите страни. Ще се спре на въпроса за Ирак. За Турция всъщност Европейският съюз разполага с един по-голяма по мащаб програма за подкрепа. Именно поради а, статута на Турция като а, а, страна, която иска да се присъедини към Европейския съюз. И ние предоставяме именно тези средства а, на страната. 100 милиона е, евро всъщност се предоставят на Турция за изграждане на беженски лагери защото по този начин подкрепяме като цяло капацитета на страната да оказва хуманитарна помощ, не конкретно в случая за Сирия. Но по принцип, да, наистина има приоритет по отношение на Йордания и Ливан. Ливан те са по-язвими държави. Мека ги сравним само като а, при доходи на глава от населението и като мащаб. Предоставяме 1 милион на Турция, а Турция трябва, може ли да ни подпомогне, за да можем да работим повече по отношение на беженците в Турция, да, ако има съответното отклик. Мога да кажа, че като цяло не можем да реагираме по един и същи начин към различните държави. Всяка една държава, Ливан, Йордания, Ирак, Турция са различни. И е необходимо да се подхожда по един разграничен начин. Някои от случаите в Йордания, например, хората не желаят да живеят толкова в лагери, колкото при семейства. В Турция, например, се разчита основно на лагери и Турция е свърши изключително добра дейност в тази област, но сега има проблем, защото първия случай построяването на лагери за 10 000 беженци, това бе направено, сега вече имат 110 000 беженци и разбира, че може би начина по който са построили своите лагери в момента им създава проблеми и предизвикат негативни настроения след населението. Така че има какво може да се направи по отношение управление на лагерите за бъженци, за да се създадат добри условия за хората от една страна страна. Но от друга страна да може да се финансират по един достъпен начин тези лагери в Турция. Ние изключително много подкрепяме Червения кръг. Те имат изключителна компетентност и познание как да изграждат всичко това. Насърчаваме ги как може да се разгледат конкретните положения на хората, които не са в лагери, а живеят и през семейства. И ние финансираме програми насочени към общността. Искаме да финансираме и повече, а не по-малко такива програми. Имаме ли достатъчно средства? Имайки предвид въпроса за достъпа, колко можем да направим – и нашата решимост да следим какво финансираме, можем да кажем, че сега имаме средства до февруари. Това са предвижданията ни. Увеличенията са с 50 милиона, а за следващата финансова година, като не влезем, тогава ще извършваме финансиране от бюджета за следващата година. Говорим с, работим тясно сътрудничество с комисара Фюле и с службата за външна дейност, за да направим всичко по силите ни и да има координация между нас, за да има по-голяма ефективност нашата съвместна дейност. Дали това ще бъде достатъчно ми, ще ви кажа, притеснявам се всъщност, че Сирия е, не страда но всъщност се хвърля сянка и на много други е, точки на кризи, защото много хора всъщност е, страдат и мащаба на човешкото страдание е още по-голямо. И ние разбираме колко невероятно може да бъде е, ситуацията в Сирия, която може да наистина да развива проблема и кризите в региона. И може би сега му е времето да кажем, е, Международния финансов фонд или многогодишната финансова рамка, вероятно. Разбирате, това е много важно за нас. МФФ трябва да получим финансиране от там. защото ще бъде проблем, ако ресурсите останат в едно и също измерение. Несигурността не е на едно място. Несигурността се раз, разраства и ние няма как е, да защитаваме е, хората и общностите без нужните средства. Сега по отношение на Ирак. Първоначално Ирак не създаваше големи проблеми по начина по който се разрасна конфликта. Те всъщност доста конструктивно постъпиха. На 26 септември аз поисках неформална министерска среща в Нью Йорк и всички дойдоха. Е, всички съседи дойдоха, Ирак също дойде и всички а, е, членове на съвета дойдоха, Китай, Русия също, ключовите донори, нашите донори дойдоха. И на това заседание аз бях впечатление, че, впечатлена, че Ирак е, възприе много конструктивна позиция. Но тук стигам пак до проблема с кюрдите. Ние не се е, тревожихме толкова много за кюрската част, защото в относително измерение там потребностите не са чак толкова големи. Е, сирийското правителство всъщност, между другото, това е 8,8% от територията. Те дадаха своето разрешение. Да, трудност е достъпността до тези райони, но като цяло можем да кажем, че трудностите там не са чак толкова големи за нас, колкото в районите, където се водят е, ужесточени бойни действия. И има е, възможност за политическо решение. Новия опит на съвета за сигурност за резолюция наистина е, е стъпка, която би се приветствала изключително много. Аз обикновено отивам на всички заседания на е, министрите на външните работи и всички като че ли са обединени относно позицията, че Европейския съюз наистина отива най-напред. Има водеща позиция по отношение на а, санкциите и на решенията, например, като по отношение на Италия и Испания и забраната за купуването на нефт. И всичко това, в крайна сметка, са стъпки в правилните посоки, биха могли да достигнат до а, разрешение. Не мога да говоря от името на госпожа Аштен. Тя разговаря често а, и редовно с госпожа Клинтон. И аз мисля, че има дискусия относно това как могат нещата да се развиват напред. Има и държави членки, които участват в а, е, съвета има специална позиция за Европейски съюз. Е, имам предвид е, съвета за сигурност. Сега, от септември 100 и около 140 000 евро са предоставени. Когато разгледаме държавите членки, почти всички участват, попитахте ме за Унгария. Но ние трябва да направим повече. В заключение това мога да кажа. Това е, е ясно. Обедена съм, че това като че ли са основните въпроси, които ми бяха зададени. Необходимо е да има повече натиск по, по отношение постигане на политическо решение. Това е наистина е, нещо, на което се надяваме да получим. Благодаря. Ringrazio la commissaria Georgieva, merci alla Presidente Joly. Ringrazio per questa appassionata presentazione. Искам да благодаря на комисар Георгиева, на председателката Жоли. Ние а, наистина имахме нужда от всичко това, което споделихте с нас. Да го чуем. Colleghi, tum tum tum. Colleghi, siamo in forte ritardo, dobbiamo passare al punto successivo. Тъй като доста закъсняхме с дневния ред, нека да минем към следващата тема и именно стратегията на Европейския съюз за региона на Африканския рок. Ча Станок, е, нашият приятел и колега, е докладчик. Имаме не повече от 40 минути за тази тема, така че ще ви помоля да бъдете много бързи. Наистина това е една добра възможност за нашата комисия да прецени с какво Европейския съюз може да бъде по-ефективен, най-вече по отношение укрепване на връзките с ключовите държави в този регион. Stabile sicuro è е anche indicata e testimoniata dai numerosi emendamenti che sono stati presentati dai colleghi, 215 215 изменения а, бяха предложени от колегите, което по показва колко интересен е този въпрос. И така, го, нашият колега господин Танок. Етиопия, Еритрея, Джибути, Судан, Южен Судан. Това са държави, които естествено се влияят от всичко, което се случва както в Сомалия, а, като а, пиратството, а, нар, а, наркотиците и други престъпления, така и конфликтите между Еритрея и Етиопия. Аз се опитвам в своя доклад да отбележа подробностите и да изясна принципите в цялата тази ситуация. Ние се опитваме да поддържаме диалог с, между Европейския съюз и държавите, които са от ключово значение за този регион. Африканският рок може да допринесе много а за стабилността и економическото развитие на цяла Африка, но около 3 милиона души поради сушата, която а, беше много продължителна 2009-2010 година, а, не позволи такова нещо. А знаем, че а, чак до Могадишо а, се разпростряха а, конфликтите, а, предизвикани от терористични групи, някои от които а, са сродни с Ал-Кайда, а други а, с, а, пиратските а, формирования. Пиратите демонстрират все по- а, комплексни и рафинирани умения и знания в извършването на своята пиратска дейност. Ето защо политическото ръководство на целия този опит за за менажиране и потушаване на конфликта се а, трябва да проистече от региона. за да можем наистина да имаме стабилни резултати в е, целия регион и разбира се в е, цяла Африка. В Сомалия и Уганда се провеждат обучения на силите за сигурност и на военните на държавите в Африканския рок. Също така в Джибути, Сейшелите и Кения се подпомага създаването на мореплавателен капацитет който да може а, да действа адекватно срещу а, пиратските набези. Провеждат, а, реализират се много проекти, разбира се, но трябва от наша страна, но трябва да бъдем много внимателни в своя оптимизъм. Има, разбира се, и а, кътчета, които са пример за спокойствие и а, стабилност, като, на, например, Сомалиланд. А, а, но напоследък, поради раз, разделянето на Судан, наскоро на две части Судан и Южен Судан, Сомалиланд е заплашена. А, и стабилността е под въпрос. Моите колеги от комисията също така проявиха много голям интерес, поради което, както беше казано и от председателстващия, а, а, предложиха много изменения, което само идва да подпомогне прецизирането на а, текстовете в доклада. А трябва, разбира се, в него да се постави ударение върху стратегическото мислене за економическото развитие и за а, и политиката на економиката, която ще трябва да се а, разработи и реализира. Надявам се, че в Страсбург ще могат да бъдат постигнати необходимите компромиси, компромиси за да бъде прият доклада. Колеги, искам да апелирам към вас да направим необходимото, за да продължи напред този доклад. Благодаря. А сега Господин Свенсън поиска пръв думата. Имате две минути. Благодаря, господин председател. Бих искал официално да благодаря на господин Танок за много изчерпателното и подробно резюме на доклада. Всички ние сме убедени в сериозността на ситуацията в Африканския рок. Ние имаме много а, големи задължения към този регион. Ние сме ангажирани много и за това трябва да разработим такива текстове, че те да могат да се превърнат в компромисни решения и да можем да по този начин да помогнем този доклад да бъде прият, за да се отрази положително на а, физическото и, и психическо оцеляване на хората, живеещи там. Конкретно е, бих споменал много сериозното положение и трудностите, пред които са изправени християнските общности в региона. Те биват а, тъпкани от а, разрастващия се ислямски екстремизъм. Ние трябва да направим необходимото, за да бъдат гарантирани основните права на цялото население на този регион. Ние в АФЕТ трябва да направим а, онова, което е необходимо, за да се а, повиши нивото на информираност а, на населението в Европейския съюз и в същото време а, да покажем развитието на процесите и на а, хората, живеещи в другите части на Африка, за да осъзнаят колко сериозен е конфликта. Както беше споменато от докладчика, Сомалиланд е един пример, а, който трябва да бъде пропагандиран като пример за подражание. И така, мисля, че можем да направим много за подкрепата а, на Сомалиланд и това, което се прави там. Благодаря, господин председател, за дадената ми а, дума. А, наистина толкова големия брой на изменения а, и допълнения идват само да покажат колко а, ангажирани са членовете на Европейския парламент с, с въпросите на сигурността на населението там, на социалното му положение и разбира се на економиката в а, този регион. много събития се случиха от времето, в което първия вариант на доклада беше разработен. Конфликтът между Етиопия и Еритрея, след това Юлската декларация на съвета за сигурност, след това новото споразумение, което беше подписано между двете страни, касаещи най-вече потоците от бежанци в региона. Знаем, че бяха направени необходимите промени в мандата на ЮНАФОР Аталанта, за да може да се увеличи броя на корабите за наблюдение и патрул в региона. Нашето изменение 112 отива по-далеч от това за, а, за да може да се постигне компромисно решение. Сомалия а, има нужда от повече действия от наша страна. Ето защо ние, искаме, ние, ние поддържаме удължаването на мисията там. Ние поддържаме и предложението на госпожа Декайзер, а също и моето предложение. Аз обобщавам най-важните проблеми. По въпросите за сигурността ние сме внесли много голям брой а, изменения, защото искаме да подчертаем значимостта на борбата и прекратяването на контрабандата с слонова кост. Това са някои от важните неща, които касаят нашата позиция. Господин Бодикафа има думата. Благодаря. Искам да подчертая три неща. Първо, за пиратството ще сме щастливи, ако госпожа Аштън а, се заслуша повече в съветите на специалният представител на ООН за региона. Трябваше повече да го слушаме, ми се струва, за да можем заедно да се придвижим по ам, ясно и отчетливо напред в работата си с този регион. А тези едностранни интервенции, на които станахме свидетели, не, не помагат особено много. Мисля, че ние заедно, както каза и господин Танок, заедно трябва да покажем, че е необходимо колективно общоафриканско решение. И е така специалният пратеник на... ни показа кои са спецификите и кои са жизненоважните проблеми. Но това, което всички ние добре знаем е, че цялостният подход е важен. Господин Ронда трябва да разгледа и другите мерки, които са реализирани или се реализират от името на Европейския съюз в региона. Сомалия, нейните съседи, а, всички те очакват от нас общо действие. Благодаря. Госпожа Гомес, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Тянек за първоначалната редакция на предложението. Аз си мисля, че не може просто с един подобен подход да постигнем а, успех в африканския рок. Необходимо е да се борим срещу тероризма, срещу пиратството. Необходимо е да се установи върховенство на закона в страната. В, в миналото Европейския съюз е отстоявал именно тези позиции в своите страни, защо не и в Сомалия. Всичко това предприягаме с основните операции, които се предприемат и от Етиопия и Сомалия. И в крайна сметка, каква е историческата е, обосновка на е, ситуацията сега в региона? Това е една страна, която е от изключително голямо значение Етиопия. А, сега, след е, смъртта на президента, се предоставя една възможност за участие. Вероятно, новия министр-председател ще има известни затруднения, е, когато ще трябва да изгради своя система и може би това ще бъде възможност, която е, Европейския съюз, между другото, предоставя доста помощ и ще може по подобен начин да подходи към проблема. Е, там има хиляди политически затворници не се предоставя възможност на неправителствените организации да работят. Добре, как е възможно това? Необходимо е да устояваме промяна в е, е, Етиопия. И мисля, че всичко това ще бъде от много голямо значение. Съгласна съм с казаното от господин Будиков. Господин Рандос, нашия представител, може да изиграе много голяма роля в тази насока. И по-нататък – друг много важен въпрос. Конфликта между Етиопия и Еритрея. Ние някак си оставаме под Миндера този проблем, а пък той може да има много последствия за целия регион, ако се разреши. Благодаря. Bene, grazie. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del... Председателя. Благодаря. И сега представител на Европейската служба за външна дейност изиска думата. Имате я. Да, аз от отдела за Африка в службата. Моля да, ме изви... да извините мой директор Кондебаки, който беше тук по-рано, но не можа да остане повече, защото трябва да участва в друго заседание. Той искаше да говори пред вас. Благодаря за предоставената ми възможност. Ще бъда кратък в своето изказване. Много се радваме, че този проблем се разглежда, според нас съвсем навременен на е доклада и предложението за резолюция, защото рамката бе прията миналата година от съвета за Африканския регион и започна изпълнението този ноември, една година точно след създаването на документа и така ще може да се анализира начина по който се а, прилага и допринася за разрешаването на проблемите. Мога да кажа, че госпожа Аштен подчертава а, наскоро в един семинар в своето изказване – необходимостта от всеобхватен подход, който ние се опитваме да реализираме в нашата стратегическа рамка в Африканския рок. Ние бихме искали да се обединят всички инструменти, с които разполагаме, както и всички участници в процесите, службите на комисията, всички мисии на инструмента за развитие, както и държавите членки да обединят своите усилия. И е, само нещо още искам да кажа. Кения играе много важна роля в изборите 2013 година и вероятно ще има въздействие върху целия регион изхода от тях. Европейската служба за външна дейност с готовност ще работи по тази тема по отношение на финализиране на доклада и с радост ще направим всичко по силите ни. Благодаря. Председателя. Ще дам на докладчика думата за заключение. Благодаря, благодаря господин председател, благодаря на колегите, които казаха любезните неща за този доклад. Благодаря за подкрепата. Наистина голямо е предизвикателството, което трябва да е изпълнено. Трябва да се спра в моя кратък доклад проблемите за региона именно по отношение на перспективата които разгледам, наистина може да се напише цяла книга а, по проблемите, а не само един доклад. Ще отчета казаното и за християните от колегите. Това е въпрос, който е много важен и за Еритрея. Като много британски политици, аз подкрепям Сомалиленд и търсенето на признаване за като независима държава. Благодаря на комисията, но и аз в моята група политическа също е, бих подкрепил изменения в тази посока. Както казах, между другото искам да се отбележи това, правителството на Сомалилян също иска това. Госпожа Оркиза разгледа е, нещата е толкова телеграфично, че аз не успях да запиша всичко това, което казахте, но по отношение търговията с слонова кост, радвам се, че се засяга този въпрос с е, застрашените видове. Може да се разшири мандата в региона. Наистина много важно е да се продължи мандата на Еронафор – по отношение за частните сигур... фирми за сигурност – в Лондон също се проявява голям интерес по този въпрос. Аз мисля, че ще разгледам наистина с голям интерес вашето изменение 112. Ще се опитам да намеря някакъв компромис. Не съм за задължителен регламент. Аз вярвам в кодекса на доброто поведение, в промислеността, но както вече казах, имаме успешен опит до сега, когато стана въпрос за отвличане на кораб и ескортите, които е, можеха да участват. Струва ми се, че частните фирми, сега когато вече могат да бъдат качени на борда на корабите, допринасят съществено за сигурността. Господин Бутиков. По въпроса на правомощията на господин Рондов, е, мисля, че това е назначение на съвета. Аз се запознах с е, господина. Мисля, че той има изключително голям, голям мандат за региона и е, необходимо да се водят дискусии. Не, той е упълномощен от съвета. Е, има насоченост в областта на сигурността и отбраната има, разбира се, въпроси на колизия с представители и страни в региона Сомалиланд. На, много е чувствителна тази тема, особено по отношение на Еритрея и проблема за Еритрея. Наистина това е много важно. Госпожа Гомеш е, съгласен съм с казаното от вас, но доклада основно е насочен към а, е, политиката за сигурност е, и отбрана. Разбира се, много ще се радваме, ако региона на Африканския рок се превърне в един регион на мир и а, просперитет. Отбелязвам казаното за Африканския съюз, но отново искам да подчертая. Ние не можем да прекроим регионалната архитектура, трябва да работим с нещата така, както те съществуват. Стратегически са взаимоотношенията, които засегнахте. Бих, иск, бих искал да използвам принципа на, на насърчението, а не на санкциите. Моркова и пръчката. Предпочита моркова. Благодаря. Ще има и заседание на докладчиците в Сянка на следващото заседание в Страсбург. Thank you, Mr. Next point is... Благодаря ви. А сега ще чуем уведомлението на Павел Ковел относно наблюдението на парламентарните избори в Украина на 28 октомври 2012 година. Тези избори се проведоха в Украина на 28 октомври. Това беше ключова проверка за демокрацията там. Ние обсъдихме изборите и организирахме специален семинар на 11 октомври. Всъщност тези избори са изключително важни, затова се сформира делегацията от 15 членове на Европейския парламент. Те заминаха на предизборно посещение в Киев от 8 до 10 октомври. Павел Ковел беше председател на делегацията тъй като той председателства Комитета за приятелство между Европейския парламент и Украина. Освен това, работихме и с службата за демократични институции и права на човека. Можем да кажем, че при тези избори нямаше равенство, тъй като най-вече се злоупотребяваше с административния ресурс, прозрачността, финансирането на партиите и медийното покритие. Съгласно заключенията, също така изборният ден протече спокойно, а гласоподаването и броенето на гласове беше оценено най-вече положително но нямаше достатъчно яснота. Вчера опозиционните лидери поискаха от повторно преброяване на гласовете в 13 от регионите, като Централната избирателна комисия реши, че в 5 от избирателните райони ще е необходимо да се гласува отново поради невалидност на избора. Сега ще дам думата на докладчика господин Ковал. Благодаря. Dziękuję <clears throat> bardzo, panie przewodniczący. 6 września. Много ви благодаря. Наистина, през месец септември конференцията на председателите реши да изпрати разширена мисия в Украина. В тази мисия се включи бюрото, председателствано от самия мен, господин Майкъл Галер също така, господин Хуан Фернандо Лопес Агилар и госпожа Ребека Хармс като вице-председатели. Ние заминахме в Киев. Не всички успяха да стигнат до там, но трябва да подчертая, че беше много важна самата подготовка, защото ние успяхме да разговаряме с представители на множество политически партии и организации. Освен това, работихме добре с посланника господин Вински и мога да кажа, че сътрудничеството беше ползотворно. Преди самите избори извършихме своето политическо разузнаване, тъй да се каже. Участвахме и в съвместен семинар като подготовка за наблюдението на изборите – Нека ви напомня какви бяха нашите заключения. Когато говорих пред комисията, бях обяснил, че при новия избирателен закон се въвежда система за смесено гласоподаване. Това на практика означава, че половината от местата в Върховния съвет се определя чрез мажоритарно гласуване. Но ние смятахме, че от тук ще проистече и проблемът и за жалост се оказахме прави. Всъщност, правилата за провеждането на изборите просто се провалиха в хода на изпълнението. Именно и за това подчертахме, че няма яснота, що се отнася до назначаването на членовете на местните избирателни комисии. Натъкнахме се и на проблема с несъществуващи партии фантоми, които съгласно избирателното право могат да се включат в работата на избирателната комисия, докато реално съществуващите партии като Свобода и Удар не бяха представени в тези комисии. С други думи, партиите с реални шансове за успех нямаха участие в избирателните комисии. Не може да се говори за плурализъм в медиите. Опозицията, разбира се, имаше възможност да си закупи медийно време, но нямаше достатъчно информационни програми. Не обърнахме внимание и на този проблем. Очаквахме тези несъвършенства да повлияят на резултата от гласуването. Нека премина към реалната мисия. Тя започна след Страсбургските заседания. Ние подписахме етичен кодекс за наблюдателите от Европейския парламент. Трябва да кажа, че Работихме в отлично сътрудничество с различни организации, като Службата за демократичните институции и права на човека, с НАТО, е, с Службата за външно действие. Всъщност, ако не бяхме работили заедно, и ако заключенията ни не бяха съгласувани, то едва ли някой щеше да им обърне внимание – като се има предвид случващото се в Украина, не бива да се забравя, че Украина има европейски аспирации. Именно за това и ние трябва да сме особено стриктни. Имайте предвид, че Украина е държава членка на ОИСР и тя в близко бъдеще ще председателства Хойсера. Именно и за това не можем да подминаваме е, подобни явления. Ние призовахме за един съвместен критичен доклад. Той беше оповестен след изборите. Всъщност не за първи път мисията се водеше от госпожа Дъглас и тя наистина се справи много добре. Аз говорих за това и тази сутрин в друг формат. Имахме наблюдатели от други мисии, а самите ние отидохме в Киев, Дневно Петровск, Лвов, градове, както и други избирателни райони извън градовете. В крайна сметка избирателната активност беше много висока, по-висока от тази в други европейски държави, но по-ниска от тази през 2004 година, когато достигна 62%. Украинците проявяват е, жив интерес към изборите. Освен това в страната присъстваха множество наблюдатели, а ние като международни наблюдатели бяхме прияти много добре. Сега ще премина към заключенията. От гледна точка на избирателното право, Мога да кажа, че тук имаше множество несъвършенства. И съответно това доведе до отрицателни резултати. Още преди самите избори видяхме, че не всички кандидати са изправени пред едни и същи условия – това е обсъждано вече неведнъж. И проблемът се корени именно в съдебни решения, които лишиха ключови участници от надпреварата в тези избори. Имам предвид хора като Юлио, Юлия Тимошенко, например, или господин Юрий Люценков. Що се отнася до самия ден на изборите, тук нямаше кой знае какви нарушения, а при броенето на подадените гласове първоначално работата се извършваше правилно, но на един по-късен етап ние нямахме възможност да проведем наблюдението си и затова имахме сериозни опасения, че няма как да видим пълната картина и съответно цялостните резултати от изборите. При пропорционалното гласуване, като част от изборите, резултатите съответстват на екзит половете. времено имаше и прогнозни резултати които бяха оповестени преди изборите. И ще кажа, че при пропорционалното гласуване нямаше отклонения, нямаше никакви съмнения. Но при мажоритарната система вече имаше сериозни проблеми. В много от избирателните райони дългосрочните наблюдатели отбелязаха, че има множество проблеми. Например, с провеждането на кампаниите, с факта, че има купуване на гласове, нещо, което съгласно украинското законодателство е наказуемо. Но при оценката на тези избори е необходимо да се водим именно от разбирането за двусъставната система на гласуване – пропорционална и мажоритарна това води именно до отрицателния резултат, както и отрицателната оценка при преброяването на гласовете. В сравнение с други постсъветски държави можем да кажем, че Украина все пак предоставя възможността за политически избор и украинците упражняват правото си на избор – някои партии получиха силна, убедителна подкрепа. Но ние няма как да не сравняваме тези избори с предишните избори в Украина. С Украина трябва да се раз... разговаря като с добър съсед и за това е необходимо да им се обясни. Тези избори не бяха по-добри от изборите през 2007 или 2010 година. Все още изчакваме окончателните резултати и този факт сам по себе си показва, че има нещо нередно. Освен това, предложението на Централната избирателна комисия на Украина в 6 от избирателните райони – да се преповтори гласуването е обезпокоително. Мога да дам и допълнителна информация, ако има нужда. Тук решението трябва да се търси в украинското право. Но е необходимо то да бъде убедително и да проистича от правната основа. Ако има съмнения, те трябва да се решат от съда. Освен това, Самото избирателно право е изправено пред някои предизвикателства. Както казах, Украина е член на ОИСР и освен това е страна с европейски стремежи. Украинците обаче искат да гласуват и те гласуват за проевропейските партии. Благодаря ви. Преди да дам думата на онези, които поискаха да изразят своето отношение. Искам да кажа, че беше раздадена е, раздаден един е, текст от е, името на делегацията. А сега заместник председателя на делегацията. Да, благодаря. Радвам се, че имам възможност да благодаря на Павел Ковал не само за току-що направеното, но и за много успешно проведената делегация. Негова е до голяма степен заслугата за това. Можахме да работим с много и различни политически партии, а, да а, анализираме всичко, а, да подготвим проекта на текста на този доклад съвместно. Ние бяхме а, наблюдатели за кратък период от време. Всъщност, последните два дни преди изборите а, и по време на самите избори бяхме там и ние преценихме, че нещата върват коректно, съвсем по процедурата – само на, в избирателните центрове след като бяха затворени избирателните а, центрове, а, час и половина след това бяха а, отворени урните, за да се брои. Това е доста различно от случващото се и традицията в нашата страна, но ние всъщност не можахме да се уверим 100%, че а, бяха правилно а, честно преброени гласовете. Имаше, разбира се, и случаи на някои проблеми а, с избирателните списъци в някои общини, избирателни райони и така нататък. Отнемаше понякога доста време, докато всичко бъде вкарано в компютрите по, по места в някои избирателни секции – но разбира се, нямам намерение да повтарям всички а, критики, които като бележки сме адресирали а, ние като делегация към а, украинското ръководство. Ние смятаме, че нямаше достатъчно политическа воля а, да бъдат поправени грешките от предишните избори в Украина. Необходимо е да продължим диалога и сътрудничеството с Украина, но да интензифицираме а, работата си във връзка с демократизацията. Тук в парламента ние трябва да потърсим да потърсим начин да не критикуваме Украина а, прекалено много, защото това може да я е оттласне от нас и да е, а, тя да а, отиде в а, лагера на Русия. За това ние трябва много внимателно да работим с тях, да засилим сътрудничеството си с тях по начин, който ще ги доведе до разбирането, че нашите демократични принципи са тези, които трябва да бъдат а, реализирани в страната и това да бъде тяхна цел. Не смятам, че че ще е възможно а, да а, на онези сили, които са проруски, а да увлекат достатъчно много хора в а, с а, своята платформа или със своите идеи, а за да очакваме а, приближаване към Русия. Не, ние просто трябва а, да бъдем много прецизни в, препоръките си към тях, да им помогнем а, по един ефективен начин, за да могат а, добрата воля и честността да а, надделеят. При миналите избори ние посочихме, че бихме искали да подкрепим сътрудничеството с Украина по един подходящ начин да разработим най-важното, което трябва да бъде включено в дневния ред на Украина. Ние искаме демократизация, а не олигархизация. Да, следващият моля и не забравяйте, че имате по две минути най-много. Благодаря, господин председател. Подкрепям изцяло представени от нашия председател доклад. И в, Укра... и, и в Украина бяха направени съответните изявления в този дух. Ето защо нямам никакво намерение да влизам в подробности или да излагам отново фактите. Искам четири политически бележки да направя. Искам да кажа, че е някакси иронично да говорим днес за недостатъците на и избирателния процес в Украина, след като от CNN и BBC днес чуваме, че има а, недостатъци, слаби а, места в избирателния процес в Флорида. Но, първо, Европейския съюз не желае безперспективни политически напрежения в Украина. Просто по много положителен и рационален начин трябва да, по, да помогне на Украина да подходи към разрешаване на проблемите си. Да не, така че а, да не се окоръжава радикализма на опозицията. Следващото. Стимулите, инструментите и ресурсите, които имаме на разположение като резултат от споразумението между Европейския съюз и Украина, трябва да бъдат използвани за създаването и развитието на съвършенно нова политическа култура. Като разбира се, това включва а, промоцията на нашите ценности и стандарти. Ние трябва много да внимаваме с Украина, за да не я а отдалечим от нейната европейска а, същност и а, нейното желание а, за присъединяване към тази европейска а, демократическа структура и система от а, ценности. Нищо положително и устойчиво не може да бъде постигнато а без конструктивната помощ от наша страна. Всичко това, което ние казахме, трябва да разсъждавам, да ни накара да разсъждаваме за конструктивните елементи, които трябва да продължим да разработваме и използваме в а, Украина. Благодаря за дадената ми дума. За мен беше удоволствие а, да бъдем в Украина под ръководството на Павел Ковал, защото а, той ни даваше много информация, която а, има и а, знания, които притежава. Съвета на Европа, НАТО, Европейския парламент. Това са организациите, които чието опит а, е от много голямо значение. Липсата на равнопоставеност в политическата сфера на, европейс... на е, Украина и политическия живот е нещо, което ние трябва а, като Европейския съюз да помогнем да бъде а, преодоляно. липсата на прозрачност, както каза и Павел, е нещо, което ние забелязахме. Но сега, след изборите, можем да кажем, че всъщност след като приключи физически гласуването, а, а, ситуацията като че ли се влуши Господин председател, както Павел и другите описаха много добре а, недостатъците на избирателния процес, искам да подчертая, че мисиите на Европейския парламент и на международната общност а, трябва да а, предизвикват все повече респект, но на базата на а, това, че ще а, се провеждат наблюденията и ще се правят изводите само на базата на реалностите, които са наблюдавани, за да бъдат а, честни. Трябва да бъдем много внимателни ситуацията продължава да е силно обтекаема и нестабилна. Ние трябва да продължим със своята ангажираност по отношение на Украина и развитието там. Да не правим никакви пребързани изводи по отношение на визовия режим, Русия и други такива. Нашата мисия трябва да бъде безпристрастна а ние бяхме изпратени там, за да наблюдаваме изборите и изборния процес. Не сравняваме Украина с Русия, Флорида или който и да е друг. Ние а, сравняваме само и единствено с принципите на демократичните избори. Ето защо ние смят, аз смятам, че ние трябва да постигнем съгласие в парламента, как именно трябва да провеждаме наблюдателните мисии. Тя... Благодаря ви, господин председател. Аз също бях член на групата, която проведе мисията. Искам да благодаря на господин Ковал, както и на останалите колеги, които вече се изказаха при Украина, като че ли трябва да мислим за малките стъпки на сътрудничество. Все още там имаме добри изгледи, но същевременно се случват и наистина стряскащи неща. Има необходимост от реформи. И като говорим за Украина е важно да мислим не само за ратифицирането на споразуменията трябва да мислим и за резултатите от изборите. Чисто технически са необходими едни по-добри административни структури, а Украина ми се струва, че не е способна в момента да ги организира. Също така, трябва да кажа, че в някои отношения Украина постига своите цели, например облегчения режим за издаване на визи от 2010 година насам. Третият етап на плана за действие се надявам да бъде приключен през следващите няколко месеца. Тук ще трябва да се поупражни натиск. И накрая Украина е член на Европейската енергийна общност. Можем натам да насочим ресурсите си, да използваме източното партньорство и за това измерение. Добре е да се води активен диалог с гражданското общество. А, освен това, е необходимо да имаме предвид, че що се отнася до освобождаването на госпожа Тимошенко и господин Люценко, не би трябвало една мисия да се натоварва с всички възможни задачи. Благодаря ви, колегата Сивич. Благодаря ви. Нека се присъединя към тези, които похвалиха председателя на нашата мисия, Павел Ковалов. Това беше много трудна мисия, защото ние обсъждахме Украина цяла година преди тези избори и въпросът беше доста емоционален. Няма да повтарям вече казаното, но е необходимо да се има предвид, че изборите са като автомобила. Важна е технологията. А технологията в този случай съвсем не беше безукорна. При провеждането на изборната кампания се оказа, че няма ясни норми за достъпа на администрацията, медийното покритие, достъпа на финансиране. И въпреки това, украинците според мен избраха тези, които искаха да изберат от 20-те партии. Те избраха пет партии, следователно украинците са едни зрели гласоподаватели. А избирателната активност също потвърждава тяхната решимост да направят избор. Така че ние обсъждаме продукта на една несъвършена технология. Бих казал, че резултатът от изборите наистина не е идеален, но така или иначе продуктът ще проработи по един или друг начин. Две от основните партии, участвали в изборите, не са доволни и това е хубаво. Партията на регионите не успя да се здобие с мнозинството, което търсеше. Опозицията също е недоволна, защото искаше да докаже, че е по-добра от партията на регионите. И наистина опозиционната партия се бори изключително смело. Лидерът им беше хвърлен в затвора. Изборите бяха един вид референдум за лишаването от свобода на госпожа Тимошенко. Благодаря ви, аз ще говоря от името на госпожа Гомеш. Моля ви, дайте ми поне 30 секунди. Наистина стигам вече до края. Имахме две нови партии, които влязоха в парламента. Проевропейската партия Кличко, много положително, и още една партия Свобода. Националистическа, ксенофобска партия. Това ще доведе до проблеми. Въпросът е дали Европейският съюз ще купи продукта – ще купи този резултат от изборите. Или ще трябва отново да се гласува с всички съпътстващи проблеми. Колега Таннок, vediamo se е дилигент е брав. Господин Танък, моля ви бъдете бърз. Разбира се, че ще бъда. Подкрепям доклада на господин Ковал. Интересно е, като се казва, че 58% е висока избирателна активност. В моята страна при последните избори имахме 64% и това не се смяташе за необичайно. Очевидно различни традиции. За госпожа Тимошенко пътя по пътя на споразумението за асоцииране Имайте предвид, че партията на регионите няма мнозинство, има само 233 места и дори при подкупите, при мажоритарното гласуване, те не успяха да стигнат до тези 300 места, което означава, че няма как да въвеждат промени в Конституцията. Много силен сигнал към опозицията – ако те успеят да стигнат до повече от 50% при гласуване, ще се преборват в парламента. Но имам въпрос към Павел. 12 места при мажоритарното гласуване ще трябва да се прегласуват. Ще трябва ли една мини делегация на Европейския парламент отново да посети страната, за да се убеди, че изборите се провеждат както трябва. Възможно е да сте обяснили, но бих искал да го чуя отново, дали ще трябва след някоя друга седмица да замине мини делегацията. Уважаеми колеги, изоставаме. Преводачите ще си тръгнат. Ако ние продължим сами, едва ли ще работим много ефективно. Господин Гала, неотложно ли е вашето изказване? Да, благодаря на преводачите. Не съм съгласен с намека, направен още преди изборите – от нашия колега. Вие говорихте за лидерите в затвора и казахте, че това може би не бива да се включва, но това не е така. Важно е, когато лидерът ви е в затвора. Благодаря ви, сега ще ви поканя всички на бара където можем да изпием по едно питие. Протасевич, моля ви, проявете търпение. Да, аз ви обещах, господин председател, много набързо. Special thanks to Pavel Koval for, for his work and, and um, as the chair of the uh, delegation. But... Не съм бил председател на делегацията, но ситуацията в Украина ми се струва изключително неясна. Защото опозицията не признава резултатите от изборите на сутринта, вечерта договаря прегласуване в някои от избирателните райони и за това се обръщам към Павел. Трябва да продължим да проведем специално заседание или на комисията, или в някакъв друг формат, за да се разгледа политическото измерение на ситуацията в Украина. Благодаря ви. Наистина с господин Брок може да проведете обмен на мнение. Той е председателя на комисията, господин Симевич. Да отговоря на господин Михал Галер и на другия колега. Аз само казах, че въпреки факта, че лидерът на опозиционната партия беше в затвора, опозицията се организира добре. Знаете, че за Юлия Тимошенко миналата година приехме резолюция в Европейския парламент. По никакъв начин не подценявам това, че тя е в затвора. От друга страна, тя беше символ на кампанията. Но, както казах, аз не подценявам ситуацията. Благодаря ви. Благодаря ви, колеги. Много ви моля, аз трябва да си тръгна, казва председателят. Павел Няма вече превод, ще трябва да говорите на английски, въпреки това